най-сърдечни съболезнования. Протоколът от 23 ноември е на разположение. Има ли някакви възражения? Няма. Тогава преминавам към съобщенията. Съветът е поискал